Скъпи колеги, моля ви, заемете местата си. Аз приветствам Даниел е, Наи, е, член на е, надзорния съвет на ЕЦБ. Ще проведем второ редовно изслушване за 2016 година във връзка с правилата, които сме включили в междуинституционалното споразумение с ЕЦБ. Аз много се надявам, че ще продължим да поддържаме прозрачни и добри взаимоотношения с ЕЦБ, както и до сега. Сега ще говорим за така, последните е, тенденции в е, развитието на е, банковия пазар, на надзора. Ще обсъдим и мерките, е, е, които е, напоследък се обсъждат в Базелския комитет за банков надзор. Е, ние утре е, ще обсъждаме е, и ще ще гласуваме и по една резолюция, така че е, всичко това, за което ще говорим днес, е много актуално. Е, ще дадем думата първо на Даниел Нюи, а след това вече ще имате възможност да задавате въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, за мен е удоволствие да бъда отново тук във вашата комисия, за да ви информирам за банковия надзор в ЕЦБ. Много от последните събития в банковия сектор, включително и по отношение на единния европейски надзор, се случиха именно през последните месеци, откакто аз бях е, тук през юни е, за е, първото изслушване тази година, така че ще се спрем на тези събития и след това ще говорим и за всички мерки, свързани с реформите в базовската рамка. Кои са основните събития и какво е развитието в банковия сектор? Рентабилността остава ниска средния процент на рентабилност от е 5,9% за второто три месече на 2016 година, т.е. малко под това, което бе в края на 2015, но все пак два пъти повече, отколкото през декември 2014. Не бива във всеки случай да обвиняваме единствено е, ниските е, лихвени проценти за това развитие, е, защото те имат, така да се каже, смесено въздействие върху печалбата на банките. От една страна е, те е, оказват въздействие върху е, кредитирането и загубите от кредити, но от друга страна пък подкрепят търсенето на кредити, така че е, това е второто измерение, което трябва да се има предвид и то помага за възстановяване. Е, при настоящите критични обстоятелства е, редица допълнителни фактори водят също до намаляване на рентабилността на банки. банковия сектор. Имам предвид и конкуренцията от небанкови институции, на необходимостта от инвестиции в информационните технологии, защото така, цифровите услуги се търсят особено много, а там се изостава очевидно. Голямо предизвикателство са лошите кредити, които нараснаха след 2008 година и доведоха до един твърде скромен, бих казала, съвсем незначителен ръст. ЕЦБ работи по тези въпроси, най-вече търсейки един последователен надзорен подход по отношение на необслужваните кредити и тяхното преструктуриране. През септември тази година вече започнахме, така да се каже, да оформяме и заключенията от публичните консултации, които провеждаме от една година насам и през ноември ще сме готови, за да подготвим проекта за крайните заключения и насоки най-вероятно те ще излязат през януари 2017 година. Но при всички положения този въпрос надхвърля мандата на ЕЦБ в сферата на надзора, така че е, ще трябва е, да търсим и е, други възможности. Какво е, сега да ви кажа във връзка с прегледа и оценката на надзора е, за 2016 година? Е, Системата в общи линии остава стабилна, но в еврозоната банките срещат все още много предизвикателства и проблеми. Аз вече споменах ниската рентабилност, необслужваните кредити, а в някои банки забелязваме и проблеми по отношение на управлението, така че е, стрес тестовете е, показаха една е, немалка степен на уязвимост и възможности за негативен шок. Както вече споменах, при предишното изслушване ние се нуждаем от допълнителна яснота и по отношение на тълкуването на законодателството, така че нашите очаквания са свързани най-вече с стълб 2 и изискванията по стълб 2 и насоките, но същевременно за агрегираните капиталови очаквания след едно продължаваме да смятаме, че те са стабилни в сравнение с миналата година това, което забелязваме през втория цикъл на прегледа е, че има едно важно надзорно адаптиране, когато става дума за втория стълб и би трябвало да помислим за това, че когато преминаваме от е, първия стълб към втория стълб, не можем механично да пренасяме всичко това, което е било направено по отношение на е, първия стълб. Е, трябва да потърсим и други решения, защото едноизмерното, унифицираното решение не е очевидно подходящия подход трябва а, да се търсят и а, изисквания, а, отнасящи се до риска в рамките на втория стълб. Това е нещо, което е изключително важно и то ще ни предпази от а, прекомерно а, регламентиране в банковата сфера, нещо, което а, вече сме казвали многократно. А, и като осъзнаваме всички тези проблеми в рамките на Базелския комитет, обсъждаме различни опции. От една страна ревизия на подходите, които са базирани на рейтинга, подходи по отношение на кредитния риск и ограничаваме, така да се каже, параметрите по отношение на риска, там където това е подходящо, а в някои случаи просто ги променяме във връзка с експозициите на банките, така че е, да отговорим на конкретните изисквания. Е, Базелския комитет оценява различно комбинациите от подходи е, при реформата, която ще се предприеме. Има и ревизия по отношение на стандартизирания подход за кредитен риск. Търси се правилния баланс между чувствителност по отношение на риска и простота. Така че това е също един акцент т.е. Е, чувствителни по отношение на риска, е, стандартизирани подходи, ми се струва, че са по-подходящи, отколкото тези, които моделират. Е, обсъжда се и въпроса за долната граница на капиталовите изисквания по отношение на банките, адаптиране на рамките в това отношение. Но в крайна сметка този баланс между рискова чувствителност и простота не се постига лесно. Нуждаем се от яснота по отношение на приноса на политическите промени за намаляване на податливостта на банките и на тяхната уязвимост, на влиянията на законовите промени е, това засяга естествено целият пакет от законодателни мерки. Е, търсим е, връзка и с единния надзорен механизъм. В общи линии се забелязва така напредък по отношение на техническата работа в Базилския комитет за банков надзор. Много важно е, естествено, да се гарантира правилно определяне на посоката в тези реформи и това в никакъв случай не бива да води до увеличаване на капиталовите изисквания. Това го казахме и през януари 2016, повторихме го и през септември 2016 на среща на управителите и на шефовете на надзорните отдели. И сега по отношение на секюритизацията, няколко думи. Ние обсъдихме този въпрос в рамките на законодателния пакет. Трябва да повторя, че ние държим най-вече на така, по-скромния размер на регулаторната рамка, секюритизацията може да допринесе за банки, които така, са добре диверсифицирани и същевременно базирани на е, финансирането. Е, това е в критичния момент, в който се намираме, естествено е особено важно. Е, банките разполагат с ограничен собствен капитал, но секюритизационния пазар би трябвало да е добре функциониращ и ние се стремим именно към това. Е, това би могло да съживи изобщо е, сектора, е, за който говорим. Много важно е при всички положения да се предприемат съответните регулаторни и политически действия и на национално, и на европейско равнище. Нашият банков надзор в ЕЦБ ще допринася за вашите усилия и основният акцент трябва да падне върху банковия съюз, включително и на обслужваните кредити. Много ви благодаря. Благодаря ви за е, това въведение в темата и за всички тези въпроси, които е, засегнахте. Е, Брайан Хейс е първият е, оратор. Да, благодаря ви, е, госпожа Нюи, благодаря за вашата презентация. Ние водихме е, миналия е, е, миналия месец е, разговори с представители на банковия орган в Европейския съюз все още има е, е, доста държави е, в Европейския съюз, при които, мисля, че са общо 13 на брой, при които така, необслужените кредити са около 5% и над 5%. В моята страна, Ирландия, става дума за 14%. Това е много висок процент доскоро имахме 19%. Всичко това е свързано и с ипотечните кредити и кризата в Ирландия. Как бихме могли да решим и останалите въпроси, които все още не са намели решени и са свързани с лошите кредити? Срещаме структурни пречки кое е всъщност от приоритетно значение е, в е, набора от средства, които виждаме е, в момента и които са на разположение. Базелския комитет всъщност обсъжда именно тези инструменти, които са свързани с кредитния риск на банковия модел, който в момента преобладава. Но как ще се постигне именно този баланс, за който вие говорихте и подчертахте, че той не е чак толкова лесен за доказване и за очертаване? И освен това, смятате ли действително, че стрес-тестовете са най-подходящото средство за оценяване на банките? Да, е, аз е, действително оценявам високо всичко това, което Ирландия направи по отношение на необслужваните е, кредити. Шарън Данри, заместник управителя на Ирландската национална банка, отбелязва действително е, доста бърз напредък в това отношение. Е, имам предвид, естествено, работата на целия екип на банката. Е, банката е представена и в работната група, която, говори за, която обсъжда въпросите за споделянето на риска и търси най-добрия път за реформа. Какви насоки могат да се дадат на законодателите? Е, да, е, трябва да се направи първо е, една инвентаризация и да се опишат всички средства, представени от закона, както, които засягат пряко банките, както и някои от е, другите институции на този пазар. Седем страни а, е, имат е, висока степен на експозиция, но а, има и други 19 е, страни, които е, е, са с значително по-нисък степен на експозиция. Случаите на несъстоятелност се обсъждат в рамките на една група на високо равнище. Това надхвърля така, рамките на банковия а, съюз. Е, става дума за дългове на предприятия в несъстоятелност. Това е един сложен проблем. стойността, която а, се свързва най-вече с тези а, дългове на предприятия в несъстоятелност, а, е незадоволителна. Е, имаме е, корпорации, имаме малки и средни предприятия, имаме е, отделни граждани. На всички тези категории трябва да се включат, когато говорим за случаите на несъстоятелност. Т.е. става дума не само за юридически, но и за физически лица. В повечето случаи съдът е компетентната инстанция, която решава въпросите, свързани с несъстоятелност и решават и въпросите с дълговете на тези е, физически или юридически лица, които са засегнати от несъстоятелността. Но ние е, е, работим и по о, този е, въпрос в рамките на е, екипа и на групата, която се занимава със съвместния надзор. Е, работим е, амбициозно, но също времено се опитваме да бъдем и реалисти, тъй като става дума е, не само за това да се обхване ситуацията в банковия сектор, но и ситуацията изобщо е, в е, съответната реалност на е, конкретна държава член. Има в рамките на Базелския комитет така, орган, който докладва, който се отчита включително и по отношение на очакванията относно изискванията. А, така че съществува а, все още а, е, така неяснота и дискусиите продължават за това как ще се получи този а, е, баланс, сложен баланс между а, е, рискова чувствителност и простота в законодателството. Обсъждат се е, определени модели, е, кое трябва да се промени, кое трябва да се запази. Търси се някакъв, е, възможно най-подходящ подход. Благодаря. Първаш Берес. Благодаря много. Наистина, всичко това е свързано и с темата, която ни притеснява днес в Европа, в Европейския парламент. Аз бих искала да се уверя от вас, че сте чула основното послание на Европейския парламент. Вие сте набелязали рисковете за банковата система – но какво мислите, че ние трябва да кажем на Базелския комитет, за да отразим вашите безпокойства? Мнозина от нас, които работят с Базелския комитет, знаят, че Американците, например, използват стандартизирания подход, докато европейските банки използват вътрешния модел, независимо от размера си. Мисля, че е много важно всички да казваме едно и също в Европа, защото е настъпил много сериозен момент в хода на преговорите, труден момент – и можем да очакваме е, най-различни настроения. За това и е важно всички да казваме едно и също, а не колегите е, да изпадат в е, противоречия. След това вие споменахте и елементи, които са свързани с единия надзорен механизъм, но те не са непременно предмет на разглеждане в Базелския комитет. Ние със сигурност не насърчаваме банките непременно да се стигне до съгласие, защото е по-важно качеството на това съгласие. Работим и с Базелския комитет и трябва да отчитаме, разбира се, спецификите на банковата система. Не става дума да противопоставяме Европа на САЩ или нашата система на тяхната стандартизирана система. Някои държави, като САЩ, е, отделят по-голямо внимание на стрес-тестовете. Това е различен начин за използване на същия модел, който ползваме и ние, но ние се водим от актовете на Европейския съюз и на Базелския комитет. Принципно при единия надзорен механизъм се прави оценка на качеството на модела и се разглежда неговата уместност за всички 19 държави. Знаем, че между тях има разлики, но ние трябва да анализираме този модел задълбочено и да се обърнем след това към банките, така че те да положат своите усилия и така диалогът да си струва. Ние говорим доста и за ипотеките, като говорим за Базелския комитет, но това не е свързано непременно с американските банки и ние трябва да го имаме предвид. Така че има какво да се каже на нашите американски колеги. Аз не съм песимист що се отнася до преговорите. Благодаря ви. Палама Лапес. Благодаря, господин председател. Да, благодаря на изказалите се. В последния тест не бяха отчетени много от рисковите, които всъщност засягат банките. Например, непрозрачното калибриране. Сега имаме и Брексит, трябва да разгледаме точно каква е дейността на ЕЦБ, защото има нови опасности. Има я програмата за количественото улеснение, но се пропуснаха много от банките в държави с големи проблеми с ликвидността. Така че тази инициатива вече не вдъхва доверие. След това, знаем, че проблема с тези стрес-тестове е всеобща. За това и питам, необходимо ли е толкова да държим на тях? На второ място, доколко сте независими? Аз току-що получих писмен отговор на въпроса ми за Deutsche Bank във връзка с закупуването на бачия. Защо тази информация е включена, докато информация за други банки не е включена? Смятате ли, че манипулациите само в една банка засягат цялата система? В писмения отговор чета, че стрес-тестовете нямат за цел да оценяват системните рискове. Но тогава за какво служат? Това питам аз. И накрая за Базел. Трябва ли да се разводняват капиталовите изисквания за големите банки? Questions. Uh, you, tell, you are telling that the, the stress tests are not... Според вас стрес тестовете не отразяват реалните рискове пред банките, вие сте права. Наистина, тези стрес-тестове не предвиждат бъдещите проблеми, те са насочени към конкретни рискове, за да могат да бъдат изпълняеми и да се направят съответните изключения. Но все пак, нека ви напомня, че Единият надзорен механизъм не е разработил тези тестове. Това са тестове на Европейския банков орган като методика. Този орган, от друга страна, е разчита на множество сътрудници, които разработват съответните сценарии Имаме и борда за системния риск или съвета за системния риск. Те съответно работят заедно с Генерална дирекция финансова стабилност на ЕЦБ. Но така или иначе, сигурно ние сме единствените, които нямат думата при определене на тези сценарии. И това е правилно, защото в противен случай може да се стигне до конфликт на интереси. Според мен и e ИСРБ ни задава съответната макроекономическа стабилност, но трудността е свързана с факта, че в някои европейски държави Ситуацията е различна, що се отнася до макроекономическия потенциал. Не всички държави, не всички банки имат нужда от макропруденциални политики или инструментите за такива политики. Но това е, което имам да кажа по стрес тестовете. А за възможните слабости на тези тестове, вие се спряхте на някои от тях и аз съм съгласна. Може би периодично трябва да се прави анализ на начина на ползване на тези стрес тестове. Ние сме готови да работим заедно с ЕБО и да направим преглед на използваната методика. Може би не тази година, но следващата година, защото това е обикновената периодичност. Не съм съгласна с това, което казахте за Deutsche Bank. Нека ви напомня, че методиката на стрес-теста е един статичен баланс, което означава, че банките би трябвало година след година да бъдат проследявани, така че да не се прави непрекъснато една и съща грешка. Но при е, един динамичен баланс всичко би изглеждало различно. При статичния е възможно да има някакво преминаване през системата еднократно. Разбира се, най-лесно е всичко да се отрича. Понякога и аз съм много изкушена да го правя, но при надзора е необходимо да претегляме и да бъдем справедливи, като разглеждаме информацията, която е поступила при нас. Deutsche Bank е една от тези банки. Всъщност имаше и друга банка, която не беше включена в нашия стрес-тест, в стрес-теста при СРЕП – надзорния преглед и оценка. А иначе ние разгледахме сметките на Deutsche Bank за 2015 година. Това беше направено от квалифицирани аудитори, не от самите нас. Авторизацията на китайския надзор все още не беше налична, но при големи операции от такъв вид – Обикновено контактите се установяват предварително, така че да няма загуба на време при възможна съпротива. Но аз съм убедена, че ние имахме добри основания. Освен това всичко е оповестено, абсолютно всичко, нищо не е скрито и всички могат да се запознаят. Освен това, надзорния съвет на единия надзорен механизъм, както и на ЕБО, подкрепиха с гласовете си. Това е, не мисля, че трябва да бъдем критикувани. Благодаря, Свен Гиголд. Добре дошла на това ежегодно изслушване, госпожо Ни. Първо трябва да кажа, че най-общо казано, когато говорим за финансово регулиране, виждаме промяна. Сега мислим за различни области, тонът е различен и най-общо казано, аз съм много доволен, че имаме този единен надзорен механизъм или ЕНМ, защото това ни спасява от конкуренцията по посока надолу в Европа. Принципно, вие си вършите работата добре, това искам да кажа. Но, разбира се, вие не сте напълно свободна. Интересуваме, например, какво стана с третирането на МДА и прегледа при стълб 2, що се отнася до правно обвързващия характер. Мисля, че вие отидохте по-далеч от съгласуваното в рамката за ЕБО, и предложеното от комисията. А при стрес тестовете мисля, че трябва да сме напълно ясни за Deutsche Bank. Правилото гласи, че не може да се правят изключения, когато сделката е изпълнена. Сделката, за която се направи изключението, не беше напълно изпълнена. Тя беше потвърдена от китайските власти съвсем наскоро. Вие следователно не сте следвала правилата. Затова и ЕБО отбелязва, че тук има изключение. Нека си го кажем откровенно. Не можем да позволяваме стрес-тестовете да не се прилагат еднакво към всички банки и държави членки. Същевременно при Deutsche Bank имаме 3%, а този процент трябваше да е по-нисък. Писмото на Демази също не е убедително. Аз съм съгласна, че не би трябвало да променяме тона на регламентите, Тъй като не сме приключили работата по новите регламенти, трябва да изпълняваме действащите, да знаем защо са били приети и защо са необходими. Това е позицията на ЕНМ. Не искаме повече изисквания по стълб 1. Смятаме, че направеното е достатъчно. Именно и е, за това смятаме, че трябва да се изпълняват препоръките на ГОС. Освен това, като говорим е, за ГОС ръководителите на надзора, като говорим за максималното допустимо количество. Тук също трябва да си зададем въпроса какво може да се направи първо за заинтересованите групи. Ние обикновено искаме допълнителна разяснителна информация. почаваме я Изискванията по стълб 2 така или иначе са, грубо казано, равни на изискванията по стълб 1. Освен това, за нас е много важно банките да изпълняват насоките на надзорника. Добре, но мисля, че съветът на комисията и на ЕБО беше доста по-стриктен от вашия. Къде е тук вашето основание? Блумберг го докладва. Бяха много подробни и много ясни всъщност. Не, не, не съм съгласна с вас, но с удоволствие ще съм готова да обсъдя подробностите. Вие споменахте големите банки, това прословото писмо за големите банки от 2015, а не 2016 година. 2015 година ние приложихме съществуващите насоки за банките. След това комисията направи пояснението за 2016 година и ние се съобразихме – като обяснихме, че банките трябва да се съобразят с тези насоки. Но това не е нещо автоматично като действие. Започва се първо с диалога, имаме капиталовите изисквания за банките и след това вече предприемаме надзорни действия. Това е обяснението защо максималното преразпределено количество не е включено. А за случая с Deutsche Bank, според мен ние направихме това, което трябваше. Вие обяснявате, че сделката е приключена 2015 година – Когато сделката е приключена и всичко е поступило по сметката, това е ясно, но когато има несигурност, нещата са малко по-различни. И Решението тук не беше само на ЕБО. Имам предвид решението за разкриване на информацията. Това беше решение и на единия надзорен механизъм. Ние искахме да оповестим информацията. Може би сме били твърде справедливи, недостатъчно строги. Както казах, най-лесно е да казваш не. Но ние много сериозно разглеждаме всички поставени въпроси към нас и третираме наравно всички банки. Благодаря. За да бъдем справедливи, трябва да кажа, че това становище беше окоръжено от парламента. Целта беше да да се окаже необходимото въздействие Марко Вали. Много внимателно следих отговорите, които давате за Deutsche Bank. Особено, що се отнася до стрес-тестовете и тази операция от 4 милиона евро, която финализира през 2015 година и се прехвърли към 2016 година. Няколко въпроса възоснова на вашите отговори. Има ли възможност да се оценява конкретен казус дискреционно? Когато имате толкова важна банка с системно значение, като Deutsche Bank, която получава доста преференциално третиране, защото вие говорите за вътрешни модели на, на риск, на оценка на риска в банката, в крайна сметка не си ли стига до изкривяване? Защото вие говорите за кредитен риск, но финансовия риск е, като че ли е напълно загърбен. Тоест, вие взимате еднолично решение да спасите германска банка, която е с системно значение. Тоест, преследвате интересите на големите риби в финансовия свят. Защо да за Deutsche Bank, но не и за банк Кайша в Испания, например? Два милиарда там бях заложени на карта. Как може да взимате решение за една банка, за друга не? На международно ниво това изглежда изключително неприятно и не създавате добро впечатление. Е, има конфликт на интереси, очевидно. Е, отново казвам, става дума за големите риби в е, финансовия свят. Мисля, че вие обръщате гръб на, на фактите в единния надзорен механизъм е предвидено да се разгледат последиците. Жалко е, че вие не, не гледате последиците от а, кризата. Ние трябва да разгледаме всички банки, които са потенциални носители на риски и а, вредят на системата. Съответно, трябва да видим как можем да вкараме пари в реалната економика, за да стимулираме економическата дейност. Всъщност, аз мисля, че реалната економика е малко по-здрава от а, банковата система. Ще стигнете ли до въпроса, пита председателя? Всъщност, аз вече зададох въпроса. Защо има различно а, отношение спрямо Испанската банка? Благодаря за този въпрос. Всъщност, аз не обичам да говоря за отделни банки. Нека да кажа, че банката, за която вие говорите, не беше засегната през 2015 година, а през 2016 година. И като резултат банката не поиска нищо, защото нямаше как да стане това. Не знам откъде е, идва тази информация. Не става дума за една и съща ситуация положението беше съвсем различно. В а, единия случай въобще нямаше запитване. Знам, че вестниците говориха за този случай, но това не означава, че а, е правилен. Така че толкова мога да кажа по този въпрос. Бих ви приканила да се свържете с испанските надзорници и те могат да потвърдят онова, което казвам. По отношение на финансовия риск, риска за пазара, обвиненията, че не извършваме достатъчно добър надзор, това не е правилно. По време на цялостната оценка ние разгледахме всички аспекти на пазарния риск и го правим постоянно. Това са сериозни рискове, които винаги се разглеждат от нас. Това го правим и сега, след кризата, правехме го и преди кризата. Отново казвам, ние се отнасяме към банките по един и същ начин. Разглеждаме кредитния риск, риска за пазарите. Определено не искаме да се пораждат трудности чрез е, някакви дейности е, по търговия на банките на пазарите. Благодаря, Барбара Капел. Благодаря, господин председател. Госпожо Нои, Ройтерс ви цитира и каза, че ако някои банки не изпълняват изискванията, ще се провалят. Това е груб цитат. Всъщност намираме се в тежко положение, увеличават се регулаторните изисквания, намаляват се лихвите. Повдигаме въпроса как да се променят, как да се приспособят банките. Във втората част на тази година говорите за инфраструктура, за инвестиции, за конкуренция. Три въпроса. Първо, конкуренцията и връзката между банките и небанковите институции банките трябва да прилагат критериите от Базел, има изисквания за прозрачност и така нататък. Въобще много строги изисквания. Това не въжи за сенчестите банки или за други институции. Повече от една трета от търговията на финансовите пазари обаче се извършва от небанкови институции. Шай банки, е, финтек не трябва ли да бъдат регулирани в бъдеще? Нямате ли предложения в тази връзка? Ако имате предложения, в какви срокове? На второ място, риска за държавния дълг. Тук говорим за съотношения, за банкови изисквания, говорим за изискването да се инвестира в безопасни страни, за да печелят банките обаче трябва да използват възможностите и за по-рискови инвестиции. Вие казахте, че това не е революционен подход и е, че много често има въвеждане на е, изисквания за ограничение. На конференцията в Милано, в Милано вие казахте, че трябва да се постави таван на е, онези, които притежават облигации. Какво ще кажете какви ще бъдат макроекономическите последици от това. Не смятате ли, че по този начин ще се увеличат цените и за банките ще е по-трудно да спазват съответните съотношения? Добри въпроси. Надявам се, че няма да забравя някои от тях. По отношение на факта, че банките трябва да се приспособят, да подобрят, да променят бизнес модела си, на първо място те трябва да работят ефективно. Положителното тук е, че съотношението разходи към приходи за повечето от банките е доста благоприятно. Т.е. има възможност да се увеличи ефикасността, да се намалят разходите. В други случаи може да станем свидетели на свръхкапацитет по отношение на банковите услуги. Може би ще трябва да има сливания в някои държави при определена ситуация, за да има по-голяма ефективност. Всъщност това до голяма степен вече се случва. Всъщност банките сами трябва да се вземат със своите проблеми. Не става дума за стратегия, става дума за инструментариум. Цифровизацията, например, може да повлияе много добре на съотношението разходи-приходи. И тук не става дума само за цифровизация по отношение на потребителите. Тук говоря за автоматизация вътре в банката, цифровизация вътре в банката. Това е един много добър инструмент за намаляване на разходите. По отношение на конкуренцията с небанковите институции. Всъщност, риска е същия и правилата би трябвало да са едни и същи, когато това е възможно, естествено. Ние напълно подкрепяме предложенията на комисията по отношение на сенчестото банкиране. Ако има институции, които извършват квазибанкови операции, институции познати като финтекс, ако те поставят под въпрос принципа на лоялната конкуренция, ние ще следим какво се случва. Възможно е тези институции да имат нужда от банкови услуги за част от своите дейности. И това би било една възможност за банките да работят с е, определен тип клиенти. Мисля, че конкуренцията е голяма. Имаме нова финансова среда и банките трябва да намерят един добър начин да се справят в условията на тази тежка конкуренция. Те трябва да премислят своите бизнес модели, да видят как да станат по-ефективни по отношение на експозицията на държавния дълг. Няма активи, които да са напълно освободени от риск. Това стана ясно по време на кризата. Ние знаем, че това е така и ще трябва да се направи нещо. Банковия съюз беше създаден за да се разбие или да се направи нещо по отношение на връзката между банките и е, държавата или суверена. Трябва да се направи нещо на европейско, може би на международно ниво в тази връзка. Затова моята собствена препоръка би била следната. Тъй като предстои дълго пътуване и дълго ще трябва да уточняваме докъде искаме да стигнем, то трябва да започнем веднага. Да започнем с малки стъпки, бавно, за да предоставим необходимите стимули, но без да пречим на финансовата стабилност. В идеалната ситуация това би било част от един международен пакет, за да има равнопоставено за европейските банки. Следващия оратор Хонас Хосе Мануел Фернандес и извинява се председателя бърка ми с нашия Фернандес. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Нои. Искам да попитам нещо за капитализацията на Кайша Жералда. Португалските банки знаят каква е ролята на ЕЦБ чрез единния надзорен механизъм. В рекапитализацията на Каиша Жерал Депозит Петърс имаше роля на председателя. Искам да попитам кой направи това искане пред ЕЦБ, кога председателя на единния надзорен механизъм се е срещал с настоящия председател на борда на директорите на банката КАИСа, за която аз говоря. Кога започна процеса на рекапитализация на Каиша Женерал Депозитърс. Благодаря. Аз съм надзорник в рамките на ЕНМ и моята задача е да гарантирам, че банките са достатъчно добре капитализирани, че има справяне с слабостите. Това въжи за банката, която вие споменахте. Банката е държавна. Правителството иска тя да остане държавна. Всъщност не става дума за положение породено от кризата. Става дума за положение, което съществува от дълго време насам. сам. И когато това е така, е нормално една държавна банка да се обърне към собственика на държавни средства и да поиска повече капитал. Много е просто. Тъй като става дума за държавна банка, всичко това се прави под контрола на ГД конкуренция. Тя иска да се увери, че държавните средства, които се дават на банката, се дават при нормални инвеститорски условия. Тоест не става дума за някаква изкривена или скрита държавна помощ. Има критерии, възвръщаемостта трябва да бъде на съответното ниво, същото ниво, което се очаква от собствениците на частен капитал, Колегите от ГД конкуренция могат да обяснят много добре. Това въжи за, за всички банки, независимо какви са. И вие го знаете добре. Споменахте, че се срещнахте с господин Домингес. Това стана, когато имаше промяна в председателския пост в висшето ръководство на банката. Ами да, това правим ние като надзорници, тъй като ние отговаряме за това да има една добра оценка на различни нива. В зависимост от това колко голяма банката, дали е от системно значение, ние трябва да се срещнем с хората, които са определени от банката за висши ръководители или членове на управителния съвет. Така стоят нещата всъщност е, няма разлика между държавните и частните банки. Всъщност е, единствената разлика е, че ГД конкуренция трябва да провери дали става дума за инвестиране, подобно на това, което ви направил частен инвеститор. Това е единствената разлика. Благодаря. Якоб фон Вайтзехер. Благодаря, господин председател. Госпожо, но и много се радвам, че сте тук. Един въпрос, който е свързан с резултатите от изборите в САЩ тази сутрин. Резултатите ни напомниха е, за важността, важността на доверието в правителствените институции. Вие сте тук. Вашата институция инвестира много политически капитал и ние инвестирахме много капитал в тази институция като основен е, двигател за справяне с кризата. Така че отговорността на вашите плещи е огромна. Осъзнаваме го. Когато се носи такава огромна отговорност, има един важен въпрос. А, е, какво се прави с предпазливостта? За вас предпазливост би означавало да се гарантира, че балансовите отчети много бързо се изчистват, тъй като това е добро за економическия растеж и за създаването на работни места и защото е добро за доверието у населението. А да си непредпазлив би означавало да работиш или да насърчаваш интересите на конкретни банки или на конкретни правителства. Прегледа на качеството на активите започна през 2013 година, преди доста време. И това беше неговата цел. Онова, за което аз говоря. Днес сме в 2016 година и все още имаме специално звено или работна група, която да постига онова, което трябваше да се постигне по-рано. Затова въпросът ми към вас е следния. Какво смятате по отношение на предпазливостта? Ще заложите ли на нея в идните месеци и години, за да се гарантира, че няма да стигнем до проблем с доверието? Втория ми въпрос е много по-конкретен. Става дума за Базел 3 и Базел 4. Ако се приеме, че моделирането на рисковете в банките е действителност и ще продължи да присъства, дори да станем по-добри в това отношение. То е логично като елемент от надзорната стратегия да имаме съотношението собствен към привлечен капитал, това вече го има, както и да се разглеждат различните потоци. Не смятате ли, че трябва да се предприемат мерки, тъй като имаме специална ситуация в европейския банков сектор. Не смятате ли, че на международни форуми като база трябва да се е, настоява да, да, да няма е, недостатъци, защото иначе няма как да постигнем целите? Госпожа Нюи, благодаря. Напълно осъзнавам какво доверие ми е оказано в рамките на ЕНМ, отговорността е много голяма и ние наистина искаме да направим нещо. Искаме да отговорим на това доверие. По отношение на а, AQR, а, Цялостната оценка идентифицира лошите кредити, експозицията, има информация от Европейския банков орган е, и имаме разпоредби, свързани с пруденциалния надзор, които ще покрият този вид експозиция. Това означава, че може да се оцелява дълго време с това ниво на, на активи, но не е достатъчно те да бъдат продадени незабавно на пазара, независимо от цената. Дори да има а, продажби а, в условията на пожар, за да се освободиш от а, нещо нежелано. Сега преминаваме към втората стъпка, именно казваме на банките, че е добре да има едно необходимо ниво а, на разпоредби по отношение на счетоводните баланси. Знаете обаче, че банките трябва да финансират економиката и не могат да поставят винаги ударението върху това как да оцеляват под, под силата на под влиянието на тежко бреме. Ние трябва да ускорим процеса. Такъв е живота. Задължени сме да отчитаме, да вземаме предвид положението на различните банки, да вземаме предвид различните правни системи. Що се отнася до унаследените активи, най-добрият начин, най-ефикасният начин да се справим е да действаме отделно за всеки конкретен случай. Да има достатъчно добър надзор. Искаме от банките те максимално бързо да се вземат с а, а, лошите, вредните експозиции. И ако банките не правят достатъчно, ние искаме да се направи допълнително, тогава когато банките могат да си го позволят. Що се отнася до бъдещето, благодарение на насоките, които публикувахме и които ще публикуваме в бъдеще, ние ще се погрижим тези експозиции да са свързани само с наследените активи. Положението се е променило. За новите заеми е, ние не изпадаме в същото положение. По отношение на Базел, моделирането на риска, да, има моделиране на риска, знаете колко са сложни операциите, съотношението собствен към привлечен капитал е добра спирачка – ако няма достатъчно голяма плътност на, на, на вредоносните активи, това е добре. По отношение на а, така наречения output flow, а, ние самите а, проверяваме доколко са добри моделите на, на банките, може и да не е винаги необходимо да се предприемат всички мерки. Част от решението е да се приложи един нов стандартизиран подход, който залага на простотата, но и на чувствителността спрямо риска. Ако вървим в правилната посока, няма да има такава необходимост банките да залагат на модели, които ще бъдат скъпи за поддръжка. Банките може би няма да имат нужда от нещо подобно, защото са достатъчно прости по своята дейност, започнали са с добър подход и отчитат риска. Много от елементите са част от решението. А решението е да бъдеш е, достатъчно разумен и стабилен. Благодаря, Хосе Манал Фернандес. Ще говоря на френски, за да не си превеждаме взаимно, така е по-добре. Според мен, но чертаното е най-добрата политика, най-добрият път напред. Трябва да има и отговорност, защото понякога липсва именно тази от отговорност. Националните парламенти не могат да задават въпроси на ЕЦБ. ЕЦБ като не получава конкретни въпроси, така и не дава отговори. Аз имам чувството, че ЕНМ нямаше роля при рекапитализацията на Португалската централна банка и ви питам дали това е така. Освен това, ме интересува ли сте провеждали заседания с Португалската Централна банка, дали те са били официални или неофициални. Има и още нещо. Интересуваме каква информация се изпраща на ЕЦБ без за започване на процедура. С други думи, каква информация бяхте получили за кредитите, е, за прогнозите, за очакваните загуби, за сроковете? защото е много важна прозрачността. Прозрачността, както казах и в началото, винаги е най-добрия път напред. Благодаря, благодаря, че говорите такъв прекрасен френски и наистина мога да ви отговоря веднага. Прозрачността, разбира се, е нещо много хубаво, но имаме и ограниченията на професионалната тайна. И аз не мога да давам информация за отделните банки преди гласуването в парламента. Иначе за всички банки правим едно и също. Аз не казвам, освен това, че не сме имали отговорност при рекапитализацията. Когато една банка изпадне в някакво трудно положение, ние разбирам се, казваме, че тя трябва да се рекапитализира и да реши проблема си, като след това може да се направи проверка на място. Аз не мога веднага да ви цитирам данни, защото не ги знам наизуст. Освен това говорим и а, за период, в който не съм отговаряла лично. Но така или иначе ние извършваме надзор на всички банки, както това и трябва да се прави. Отиваме и на място. Също така проверяваме доколко те разполагат със собствен капитал. Защото е важно дали го има този капитал преди да се обърнеш към пазара, за да търсиш частно финансиране. Това въжи и за Португалската централна банка. Иначе знаете, че в подобни случаи се включва и Европейската комисия, защото тя трябва да гарантира, че отпусканите обществени средства на дадена банка не стигат накрая до частни инвеститори ние изискваме от банката възвръщаемост на направената инвестиция, така както това се прави на пазарите. Знам, че и в този случай Генерална дирекция конкурентоспособност трябваше да наложи изискването за обичайната възвръщаемост. Иначе Имаме най-различни обществени банки, както и немската банка, на които ГД конкурентоспособност им казва, че трябва да се направи рекапитализация, но това не е някаква безвъзмезна помощ. Иначе аз разговарям с господин Думингес, така както и с представителите на всички банки, които ме посещават. Господин Доминге се идвал в Франкфурт. Освен това, аз участвах и в, на една конференция в Португалия и се срещнах отново с него, защото нямах нищо против. Не знам дали това са били официални или неофициални срещи, защото когато аз казвам нещо, се ангажирам с думите си. Следователно, за мен това е официално. Струва ми се, че е и част от обичайната дейност на един надзорник. Също така е обичайно да имаме различни контакти с банките и членовете на съветите. Това е полезно за нашата работа. Благодаря, Алфред Сандс. Благодаря, господин председател. Двойното регламентиране ще може ли да помогне е, на е, е, надзора, така че той да се развива по-ефективно на глобално и на европейско и на национално равнище? Банките в последно време показват склонност към твърде високо нарастване на цените за клиентите, за техните услуги и също времено печалбите им намаляват. Стратегиите по отношение на риска Предполагат ли промени в законодателството по отношение на финансовите разпоредби и а, как ще защитите най-уязвимите групи в населението? Въздействието може да бъде много а, пагубно за определени групи от населението и за по-бедните страни в рамките на Европейския съюз. Единния механизъм за преструктуриране и единния надзорен механизъм, както и стрес тестовете, очевидно не можаха да помогнат на банките е, е, по начина, който очаквахме. Да, Мога да ви кажа, че една голяма част от е, е, банките всъщност е, намалиха дейността си по отношение на банки-кореспонденти е, съжалявам, че не мога да е, се съглася с вас, че е, единния надзорен механизъм всъщност е единствения виновник за това. Струва ми се, че има редица и други законови разпоредби, свързани и с борбата срещу прането на пари и други, които също оказаха определено въздействие. Ние имахме, така да се каже, висока степен на риск в това отношение при Париба. Така че е, факторите, които се отразиха на това развитие, бяха много повече. Е, съгласна съм, че е, единия надзорен механизъм и единия механизъм за преструктуриране не са в състояние да решат проблема, но но, за съжаление, възможностите ми да действам в това отношение са доста ограничени. Пабло с Абла има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожа Нюи, за това, че сте тук днес. Ще ви задам въпроси, свързани с пакета за секюритизацията. Каква ще бъде иерархията на подходите, които вие смятате за подходящи? И можем ли да очакваме постигане на 20% като граница, която определи е, Европейския парламент? Ще е, продължи прилагането на е, предишния е, базовски пакет по отношение на секюритизацията. Това вече се случва. За да се постигне повече прозрачност и повече простота по отношение на секюритизацията, е необходимо в рамките на надзора да има потенциално третиране, правилно пруденциално третиране. ЕЦБ смята, че предложението на комисията е разумно, ние го подкрепяме А що се отнася до а, изискванията а, за задържане, те са 5% в момента. А, и а, смятам, че с оглед на ситуацията на а, пазара на ценни книжа, това в момента действително е разумно изискване. А, е, има естествено и е, рискови е, ценни книжа, но 5% според мен се оказаха едно добро решение, което действа добре. Ева Кайли има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо Нюи. Благодаря за отговора на моето писмо, което ми, който ми бе изпратен от банката. Необходима ни е сигурност по отношение на а, качествения надзор във всички банки в а, Европейския съюз. Естествено, това е много важно от гледна точка на а, държавите членки а, и а, а, то по отношение на всички банки. А, да кажем, по отношение на Гръцката централна банка, трябва да кажа, че някои от изискванията на ЕНМ е, е, действително трудно могат да бъдат постигнати. Може би е възможно да се допуснат известни изключения, но по ваше мнение, като се има предвид тежестта на кризата, не е ли е, необходимо да е, предприемем мерки за защита е, на е, гражданите на е, е, държавите членки е, на първо място и след това вече да мислим и за всичко останало. Вие говорите за една рамка, която е свързана най-вече с условията, определени от институциите за Гръцката Централна банка и Гръцкото правителство. Ние не сме напреднали много по отношение на третирането на необслужваните кредити. Консултациите бяха в продължават в крайна сметка и те ще бъдат финализирани към средата на ноември. По отношение на експозициите, трябва да кажа, че банката прилага пакета и окончателни насоки е, ще има някъде през януари или в началото на 2017 година. Надявам се, че ще предприемем правилните мерки Фокусът е, по отношение на необслужваните кредити е по-скоро е, е, глобален. Той се отнася не само до централни банки, до банки, до, но до потребителски кредити, ипотечни кредити, до кредити за граждани и така нататък не е единствено само до определени категории. Аз съм сигурна, че е, наред с предприятията, и то най-вече малките и средните предприятия, гражданите няма да бъдат забравени. Важно е да осъзнаваме обаче необходимостта от нови кредити, за да се съживи економиката. Така че в такъв случай основното изискване за да, отпускането на кредитни линии е, е, така да се каже, стабилен, чист баланс. Ето това е първата посока, в която трябва да се мисли и да се действа. Аз знае, че <clears throat> въпросите са много деликатни. Осъзнавам, че никога няма да имаме нулеви, така да се каже, стойности на лошите кредити, но ли една експозиция от 7% дори това не е чак толкова а, така, а, неприемливо. А, все пак а, трябва да се представят определени планове, а, добре аргументирани, които включват основните елементи, и при определени условия, естествено, надзорът, надзорниците ще отпускат и съответните средства. Няма да навлизам в детайл, тъй като а, а, Нещата все още предстоят и са, консул... консултациите протичат в момента, но при всички положения е, гражданите е, няма да бъдат е, на първо място. Сред е, предпочитаните категории е, Обслужването на кредитите е, при всички положения е, е, е един много важен и положителен елемент. Необслужваните кредити при гражданите започнаха да намаляват. И така, няма други въпроси. Благодаря много на госпожа Нюи. Е, следващото ни е, слушане е, тук в комисията с вас ще бъде, бъде на 31 март 2017 година. Тогава вече ще сме приели е, доклада, е, ще сме го гласували в е, пленарна зала и ще продължим да говорим по въпросите, свързани най-вече с единния надзорен механизъм и неговото развитие. Благодаря. sorry, it's my uh, mistake. We move to point seven. Продължаваме е, с точка 7 от дневния ред. Е, споразумението между Европейския съюз и Канада. Е, Маркос Фербер има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. От 1999 година имаме споразумение с Канада по е, въпроси свързани с конкуренцията. В момента се предоговаря това споразумение. Става дума най-вече за това да се обменят нови е, документи е, и нов доказателствен материал между е, съответните компетентни органи в областта на конкуренцията. Е, по този начин всъщност проучванията по отношение на картели, сливания и така нататък, всичко свързано с конкуренцията, би трябвало да се улесни в световен мащаб. Така че конкурентните органи, органите в областта на конкуренцията трябва да се съобразяват най-вече с това, че всичко придобива в много бързи темпове трансграничен характер. И така ние имаме споразумение с Швейцария по въпроси свързани с конкуренцията и с обмена на доказателства. И е, второто споразумение ще, е, по тези въпроси ще бъде е, с Канада. Е, госпожа Пестарин, е, знаете, че поиска е, да се работи по тези въпроси, е, не само с Швейцария, но и с Канада. Е, аз в моето становище предлагам да се съгласим, да подкрепим това споразумение. Зная, че в момента сме в фазата на консултациите, след това ще трябва съветът да вземе решение. Е, ще трябва да изчакаме, така да се каже, и е, покана от страна на съвета да вземем процедурно е, отношение по въпроса, но е, е така стоят нещата. Аз съм сигурен, че е, съветът едва ли ще промени нещо, тъй като това е, така да се каже, утвърдения формат, който вече е използван и при споразумението с Швейцария и от него имаме много положителен опит. Така че е, надявам се, ще можете да подкрепите моето мнение. Благодаря ви. Разбирам, че е процедура на съгласие 3-2-5. Много интересно е, когато имаме 3-2-5. Алфред Сант. Благодаря, господин председател. Както и докладчикът вече посочи, споразумението с канадското правителство за прилагане на нормите за конкурентоспособност е напълно безпроблемно. Става дума за информация, която засяга данни, пречещи на конкурентоспособността. Това споразумение всъщност актуализира предходното. Канада със сигурност е страна, която споделя европейските ценности. Затова и при защитата на личните данни ние сме сигурни, че няма повод за съмнение. Необходимо е съвета да опълномощи комисията. Всъщност той го направи на 9 октомври преди 8 години. Защо толкова дълго ни трябваше да стигнем до сегашния етап? А, има и още един въпрос. И двете страни смятат, че трябва да се развиват конкурентоспособните способните политики. Може би аз нещо не разбирам. Ако има проблем, е необходимо да ни го кажат. Това споразумение е нещо отделно от сета, за която много сме говорили. Не бих очаквал колегите в парламента да използват обсъждането на това споразумение, за да заговорят отново за сета. Целта на конкретното споразумение са единствено практиките във вреда на конкуренцията. Би трябвало мерките тук да бъдат прозрачни, недискриминационни, справедливи. Винаги, когато се прекрачват правилата за конкурентоспособност, тези случаи да бъдат напълно прозрачни. Подписването и ратифицирането на едно такова споразумение отговаря напълно и на сета. Всъщност, ако то беше достатъчно бързо финализирано, можеше да се включи в самата сета, а не да се подписва отделно. Колегата Оверхойфен, благодаря. Искам да благодаря и за този доклад на нашия колега. Е, става дума за стъпка, която е много положителна. Пазарите са свободни, ние не може да спираме до границата. Едни по-конкурентни пазари наистина допринасят за растежа и заетостта. Като говорим за сета, ето тук правим още една стъпка по посока на по-доброто сътрудничество по-бързото разпознаване на злоупотребите с правото на конкурентоспособност е в полза на всички. Аз освен това приветствам и позицията по защитата на данните в новата част на споразумението. Предложението не въвежда задължения, то оставя свободата на действие, що се отнася до тълкуването на внесени интереси. Интересуваме кой тук ще вземе решението. Ясно е, че имаме едно доста общо описание, но това е единствения ми въпрос. Благодаря. От името на Гое. Заповядайте. Още веднъж ви благодаря, господин председател. Нашата група ГУЕ е против едно такова споразумение, защото е ясно, че то обслужва олигарсите, които стават все по-големия. Обществения интерес, обществения сектор накрая попада в частни ръце. Погледнете какво стана с въглищата, стоманата, автомобилната индустрия, спестовните каси. Много са примерите. Е, всъщност политиката на конкурентоспособност би трябвало да защитава потребителите, но става точно обратното. Тя защитава интересите на едрия капитал. Това споразумение за конкурентоспособността между ЕС и Канада според нас добавя твърде малко, що се отнася до информацията или сътрудничеството при борбата с големите монополи и картели по-скоро се намесва в работата на националните органи. Освен това не е случайно, че върви ръка за ръка с сета, която също ще затвърди техните позиции и обществените услуги ще се окажат отново в частни ръце. Това само препотвърждава нашата позиция по отношение на споразумението. Благодаря. И сега да дадем отново думата на докладчика. Е, е а, не ме информирахте обаче. Окей, okay, dann Госпожа Капелко. Споразумението за по-тясно сътрудничество, което действа в момента е от 1999 година, но по отношение на а, производствата а, в областта на конкуренцията, най-вече с страните от а, трансатлантическото пространство, а, не може да а, предоставя достатъчно основа за добро сътрудничество. Да, действително, споразумението с Швейцария за обмен на информация и на доказателствени средства а, показа, че развитието е положително. Почти две трети от решенията на комисията в крайна сметка се отнасят до случаи, които са свързани с трети страни. И по тази причина действително трябва да подкрепим подновяването на споразумението. Да, точно това е имах предвид. Да. Хубаво е, че го казах, нали? И сега вече е докладчика. Да. Благодаря. Ние говорим не за е, ЦЕТА, а за е, конкурентното право, т.е. за законодателството в областта на конкуренцията. Е, това трябва да се уточни и освен това е хубаво да проведем една по-сериозна дискусия по отношение на законодателството в областта на конкуренцията, но естествено когато става дума за организиране на определени услуги, това са суверенни решения на всички от тези, които предлагат услуги на пазара в държавите членки. Това не е, така да се каже, предмет на споразумението, но аз съм доволен, че повечето колеги тук проявиха интерес към въпросите свързани с конкуренцията и са готови да работим под тази тема съвместно, заедно. Е, много важно е, естествено, да проявим последователност по отношение на е, уреждането на сътрудничеството с трети страни и след като е, имаме положителен опит с една страна тук в Европа, трета страна би трябвало да продължим и с останалите ни партньори. Хубаво е и това, което госпожа Капел вече подчерта, и аз съм записала и в становището си, а именно, че около две трети от производствата във връзка с конкуренцията, започнати от комисията, се отнасят от трети страни, така че това бе важен момент. Да. Благодаря. С това приключваме тази точка. Има консенсус и можем да приключим. Преминаваме към следващата точка. Е, да кажем добре дошъл на заместник-председателя Домбровскис. I welcome Vice President Dombrovskis. Ще кажа добре дошъл на заместник председателя Домбровскис. Това е първия структуриран диалог. Е, знаем, че господин Домбровскис сега отговаря и за финансовия портфейл. Много се радваме, че можем да обменим мнения по множество важни теми. изчакваме работата по ТИЛАК или общия капацитет за поглъщане на загуби, капиталовите изисквания, банковия съюз, капиталовия съюз, секюритизацията. Доколкото разбирам, днес също така в съвета на председателите се обсъжда ПРИП – много се радваме, че можем да обсъдим всичко това с вас. Доколкото разбирам, вие ще трябва да тръгнете в 18.30, за това нека да внимаваме с времето. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря ви. Днес е странен ден, като се имат предвид резултатите от американските избори. Ние трябва да видим как можем да имаме един по-силен финансов е, сектор, да имаме устойчив растеж в Европа. Нашата работа по финансовите услуги всъщност е, се вмества в една доста по-голяма рамка. Има увеличена несигурност и е особено важно ние да покажем, че можем да устоим, че имаме добри бюджетни политики, че можем да използваме структурните фондове в името на растежа, заедостта и конкурентоспособността. Никой не бива да бъде забравен. Всичко това ще бъде отразено в бъдещия ежегоден доклад за растежа. Е, нашата економика показва устойчивост. Европейската комисия очаква растеж във всички държави членки до година, но така или иначе си остава и риска заради голямата несигурност. Ние трябва да работим за растежа. Това се отнася и до финансовия сектор. Знаете, че бяха направени реформи през последните години за укрепване на банковия сектор, и изграждане на един добър капиталов пазар. Но аз ще започна с Съюза на капиталовите пазари. През септември ние излязохме със съобщение – препотвърдихме своя ангажимент от плана за действие от 2015 година. Благодаря за подкрепата на Европейския парламент. Видя се, че Европа се отнася сериозно към капиталовите пазари. Имаме и предложението за преглед на режима Проспектус. Освен това, ние ще извършим опростени и прозрачни секюритизации, като също така ще подкрепяме социално насочените инвестиции. Същевременно докладчиците като Павло Зайба, Пети Кайнен работят по различните споразумения. Всички тези предложения са важни за европейския бизнес. Също така е необходимо да има осезаеми резултати, да се премахнат бариерите пред свободното придвижване на капиталите. Какви са тези бариери? Първо, трябва да има различен подход към неплатежоспособността в Европа. Комисията предлага ефективно преструктуриране на дълга и втори шанс за дружествата. На второ място – би трябвало данъчното облагане да се отвори за инвестициите. Ние имаме своите предложения за удържането на данъци, както и за общата консолидирана корпоративна данъчна основа. На трето място Европейския съюз няма единен пазар при пенсиите би трябвало да се помисли за професионалните пенсии. И мога да кажа, че ние направихме своето първо общо европейско проучване. Ще сме готови с законодателно предложение до година. Европейския съюз, освен това, ще отдели 20% от бюджета си 2014 до 2020 година за мерки за справяне с измененията на климата. Но разбира се, тук не разчитаме единствено на общественото инвестиране. Комисията сформира група на високо ниво за устойчивото финансиране. Освен това, ние работим и с зеления пазар, разгръщаме неговия потенциал за инвестиции. Имаме и стандартите за нефинансово отчитане, които ще бъдат транспонирани до края на годината. Споменах и професионалните пенсии. Имаме доклада на Брайан Хайнс в парламента по тази тема. Би трябвало те също да се вземат под внимание при инвестиционните решения. Необходимо е да има устойчиви инвестиции, да се справяме и да премахваме предизвикателствата пред инвеститорите. Същевременно Съюза на капиталовите пазари има нужда от реални инвеститори. Трябва да се премахнат и пречките пред закупуването на финансови услуги от страна на потребителите. Ние трябва да сме сигурни, че тези механизми се прилагат в целия единен пазар трябва да може тези услуги да се предлагат трансгранично. Тук трябва да се разчита на финтек, на технологичните иновации. В това отношение аз благодаря за доклада Лудвиксен по тази тема. През следващата година ще предприемем действия. Сега нека да кажа нещо и за банковия сектор. Ние задълбочаваме да капиталовите си пазари, но работим и за укрепване на европейския банков сектор. Сега той е много по-силен, много по-добре капитализиран след кризата. Това се потвърждава и от стрес-тестовете. Има обаче и предизвикателства – не всички банки отпускат кредити за економиката и, освен това, не винаги растежа е достатъчно бърз. Технологията дава нови шансове, но сама по себе си също е предизвикателство. приоритет на Европейската комисия е да създаде една сигурна и ефикасна среда за работа на банките. Освен това, с нашето предложение за европейската схема за застраховане на депозитите също се надяваме да укрепим сектора. Знаем, че парламента има доклад и по тази тема на Естер Деланги. За нас е важно да се продължат структурните реформи. Освен това работим с държавите членки и търсим специфично съобразени решения, включително и за държавната помощ. Комисията ще приеме и предложение за изменения в Директивата за капиталовите изисквания. На първо място, рисковете в банковия сектор трябва да бъдат намалени чрез международни стандарти. Така бизнеса трябва да получи достатъчно кредити, които да се влеят в по-голямата економика. Ние искаме нашето законодателство да обслужва растежа в максимална степен. Именно и за това разчитаме и на работата на парламента. Особено доклада Бухер Бауц. Необходимо е да има достатъчно доказателствен материал, на който да се опре цялото финансово законодателство. Това законодателство трябва да е и по-пропорционално, като същевременно има същите пруденциални резултати. Нашите правила трябва да са съгласувани, да са съобразени с бъдещите тенденции. Има и други източници на риск за финансовата система. Надяваме се да стигнем до съгласие по фондовете от паричните пазари до края на годината. Искам да благодаря на Нина Гил за работата и по тази тема. Преди края на годината ще имаме предложение и за възстановяването и преструктурирането, като ще разгледаме и директивата за банково възстановяване и преструктуриране. По този начин ние ще откликнем и на спецификата на контрагентите. Ще видим какво трябва да се поправи. До година ще работим по макропруденциалната рамка. Консултациите ни приключиха, обработваме отговорите. За нас е важно тази рамка да бъде по-силна, но също така и да бъде пропорционална и институции като ИСРБ да бъдат по-ефикасни. Нека спомена и ПРИПС. ПРИПС е много важна част от законодателството за потребителите. Потребителя за нас е първа грижа. Европейската комисия разгледа и резолюцията на парламента по тази тема. Ние работим с надзорните органи, искаме да решим някои от проблемите. би трябвало без закъснение да излезем с новото предложение. Ще дадем и повече време на дружествата, за да се подготвят за новите правила. Като ние няма да преразглеждаме законодателството от ниво 1. Това ви дава само известна представа за нашата работа в областта на финансовите услуги. Виждате, че ние търсим необходимия баланс на единия пазар, искаме да помогнем на економиката, но и да защитим потребителя, като пазим своя финансов сектор конкурентоспособен, но и сигурен. Надявам се всичко това да се доразвие в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря за това, че споделихте вашия дневен ред. Искам и аз да потвърдя нашата готовност да не отваряме законодателството на първо ниво. Просто говорим за датата. Започваме с изказванията. Първо е господин Салба, нашия заместник-председател. Благодаря, ако нямате нищо против, ще говоря испански. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на Европейската комисия. Първо трябва да ви поздравя, защото е, вие ще отговаряте за портфел, който е още по-важен – и от това, което казахте, е ясно, че вие много добре се справяте, много ефективно, затова и трябва да ви поздравим. Освен това, вие споменахте доклади на Европейския парламент. Единственото, което мога да кажа е, че за нас е важно да стигнем до съгласие по тези доклади, колкото се може по-бързо. Но, както знаете, вчера изслушахме министрите от Испания и Португалия в рамките на структурирания диалог. Мисля, че имаше почти единодушие, що се отнася до положителната оценка и на двете страни. Също така имаше един от душие от страна на парламента, не бива да се спират структурните фондове за тези страни. Какво мислите вие за това изслушване като част от структурирания диалог? Благодаря. Course, Благодаря. Естествено, тази тема малко не се вписва в диалога, който провеждаме. Ние имаме обща позиция, която вече е изпратена на председателя на парламента. Заповядайте. Благодаря ти, Пабло. По структурния диалог. Естествено, знаем какви са резултатите от него. Знаем и за призива да не се спират плащанията към Испания и Португалия. Това ще бъде взето предвид, когато изготвяме пакета с решение. Ние искаме да подготвим пакет с решение. Имаме становища относно бюджетните планове. Те ще се появят на 16 ноември. Така проверяваме доколко държавите членки спазват пакта за растеж и стабилност. Що се отнася до Испания и Португалия, правим оценка и на изпълнението на решенията на съвета във връзка с процедурата за свръх дефицит. Знаете, че до съвсем скоро Испания нямаше действащо правителство, то беше само едно временно правителство. Съответно, бюджетният план не е представен възоснова на сценарии за непромяна на политиките. Получихме писмо от Испания в което се казва, че новото правителство ще се придържа към решението на съвета и към фискалните аспекти на това решение. Това ни успокоява и ще го вземем предвид, когато взимаме решение за временното спиране на фондовете. Значи положителните аспекти ще бъдат взети предвид, но не мога сега да изпреварвам решението на комисията от следващата седмица. Определено ще чуем сигналите, които ни се изпращат. Благодаря, ценим високо това, каза председателя Петър Симон. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Единият е свързан с, с ценните книжа. Другия е с ЕДИС свързан. Застраховането и гарантиране на депозитите. По отношение на ценните книжа трябва да гарантираме, че ще се предотвратят да кажем, такива деформации, които доведоха до финансовата криза в САЩ 2007-2008. Така че въпросът опира и до процента на задържане в областта на секюритизацията. Някои смятат, че 5% са достатъчни, други смятат, че трябва по-висок процент. И така защо всъщност обсъждаме всички тези различия. В Европа има доста различни обстоятелства. Е, имаме много-много различни условия по отношение на ипотечните кредити. Да кажем, три пъти по-високи са, отколкото в автомобилостроенето процентите. И така, по отношение на облигации и други ценни книжа. Какъв трябва според вас да бъде процента на задържане, дела на задържаните, така че да няма нежелани последствия. И така, по отношение на европейската схема за застраховане на депозитите, Нашия докладчик предлага две фази. Една фаза с частично застраховане и презастраховане, комбинирана, фаза и след това преминаване към пълно застраховане. Така, като по този начин всъщност се смята, че ще се решат и редица от тежките проблеми в връзка с несъстоятелността на предприятията и е, дълговете на е, предприятия в несъстоятелност. Смятате ли, че действително това е подходящ модел, е, така както госпожа Естер Талянга го предлага в нейния доклад във връзка с европейската схема? Имаше два въпроса. Първо, относно секюритизацията. И задържането на риска. Този въпрос трябва да се обсъди. Принципно, нашето предложение запазва съществуващия подход спрямо задържането на риска и ми се струва, че има широко съгласие след различните заинтересовани страни, Министерството на финансите, участниците на пазара и така нататък – че механизмите за задържане на риск функционират както трябва. Всъщност едва ли има друга тема, по която да има такова голямо съгласие от различните заинтересовани лица. Комитета на европейските банкови надзорници, предшественика на Европейския банков орган, заключи преди време, че няма нужда да се променя е, процента на задържане на риска от 5%. Това би било довело до е, различни неблагоприятни последици. Е, всякакви други опции също биха довели до такива последици. Последния Последното твърдение, последното заключение беше е, оповестено и от е, Еба, тогава когато говореше тя за оповестяването. Е, казва се, че съществуващите принципи за задържането на риска функционират добре. Значи виждате, че регулаторите смятат, че съществуващата система изпълнява предначертаната цел. Това е в основата и на нашето предложение. Ние чакаме решението на парламента по този въпрос и сме готови да разговаряме с вас, за да намерим конкретно решение. Всъщност аз опитвам само да обясня защо предложението на комисията е такова по отношение на схемата за гарантиране на вложенията. Проекто доклада се появи неотдавна. И ето защо трябва да го прочетем и да му направим оценка. Знаем, че в комисията той не е гласуван. Не мога да коментирам без да сме извършили необходимата работа. Принципно, комисията от дълго време подчертава, че намаляването на риска и споделянето на риска трябва да вървят ръка за ръка. Естествено, винаги можем да говорим за отделните условия и как да направим предложението още по-добро. Благодаря, каза председателя. Предложението трябва да бъде издържано и от юридическа гледна точка, защото има неща, които не могат да бъдат вписани в регламент. Но това е друга тема. Кей Свимбър. Благодаря, господин комисар. Току-що идвам от една конференция посветена на пенсиите в Европа. Вие правите преглед по този въпрос. Комисията приключи процеса в началото на миналата година. Доста отговори е, се получиха и обсъждате възможности за промяна на регламента ЕМИР. Като си има предвид, че изключението за пенсиите в рамките на регламента ЕМИР ще изтече през 2018 година, а още няма решение по въпроса за гаранциите, които не са парични, гаранциите към пенсионните фондове, затова имаше и а, изключения, между другото. Може ли да ни кажете какви са сроковете, кога законодателя ще предвиде нещо и ще сътрудничате ли с банките, за да се улесни централния клиринг от страна на пенсионните фондове? И какво ще има въобще като предложение и какъв ще е неговия, какво, какъв ще е обхвата на предложението? комисаря. По отношение на прегледа на регламента ЕМИР. Е, ние започнахме още миналата година, получихме много данни, информация от страна на различните заинтересовани страни. Имахме отделен консултационен процес, е, поискахме да ни се даде много информация. Първото ни заключение е, че по същество регламента ЕМИР функционира добре някои аспекти, като маржовете за някои деривати трябва да се доразвият. Значи, искаме да не се е, работи по отношение на регулацията, а да говорим за това къде има нужда от съизмеримост и къде трябва да се премахне административното бреме. Съответно, ще публикуваме изменения към регламента ЕМИР в началото на следващата година. Идеята е да се приключи работата по правилата преди да изтече дерогацията за пенсиите в средата на 2018 година. А по отношение на допълнителните условия, работата все още тече. Не мога да коментирам на този етап. Осъзнаваме, че е, съществува това изключение за пенсионните фондове и ако е необходимо, ще работим така, че да се удължи тази дерогация. Благодаря. Енрике Калве Шамбон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин заместник председател на комисията. Имам четири въпроса, затова веднага по същество. На първо място, а и първия и втория въпрос са свързани с следното. Е, доста време се твърди, че еврото вече е сигурно, не е в опасност, но от време на време пазарите ни казват, че това не е толкова ясно. И тази непрекъсната несигурност не е нещо добро. И това е така, тъй като няма прозрачност, няма енергичност. Аз имам предвид случая с Deutsche Bank и стрес-тестовете би трябвало да има едни и същи критерии, които да се прилагат спрямо банките. Защото си спомняте какво беше казал Кенеди, не може да посвещаваш цялото си време само на един човек или обратното. Та същото е и при банките. Вижте и тези непрекъснати слухове за италианските банки. Липсва просто прозрачност. На трето място, какво мислите вие или комисията по-скоро за последиците от Брексит, ако имаме предвид, че е много важно да довършим изграждането на нашия съюз на капиталовите пазари, банковия съюз – както и единия фонд за гаранции в Европа. Не е хубаво да има страна, която с единия крак да е вътре, с другия навън. И накрая, господин комисар, какво може да ни кажете за инициативата на комисията за платежоспособността на предприятията. Знам, че в момента се извършва допитването, но има ли комисията някакво намерение, някаква ориентация? Аз и мисля за този толкова важен втори шанс за много от малките и средни предприятия в Европа. Окей. Uh, okay. uh... И така, много въпроси зададохте. Ще се опитам да отговоря поне накратко на всичките. Първо, относно резултатите от стрес-тестовете в банковата система. Мисля, че те ясно показват, че като цяло банковата система е много по-добре капитализирана, в много по-добра форма, отколкото преди няколко години. Въпреки това обаче има известни слабости и ние работим за да ги отстраним. Споменахте някои конкретни банки. Ние в комисията нямаме желание да коментираме положението с конкретни банки. А що се отнася до методологията на стрес тестовете, знаем, че Европейския банков орган изготвя тези стрес тестове, така че трябва да се обърнете към тях за методологията. Като цяло от банките се очаква да приспособят своите бизнес модели, за да се справят с новата променяща се економическа и регулаторна ситуация. Споменахте положението с италианските банки. Бих казал, че има напредък. Що се отнася до справянето с лошите кредити. Създаваме схема за секюритизация на тези заеми. Е, създадохме фонда Атланта. Имаме процес на консултации в е, банковия сектор. Работим с италианските власти, за да намерим изход от ситуацията. По отношение на Брексит, естествено важно е всички държави членки да проявят конструктивизъм. Що се отнася до регулацията на финансовия сектор. Аз обаче мисля, че този въпрос е малко по-широк по своя обхват и излиза извън конкретния отрасъл. А по отношение на рамката за платежоспособност, в идните няколко седмици ще имаме предложение за директива за минимална хармонизация за преструктуриране на жизнеспособните бизнес дългове. Вие казахте, че това ще бъде даване на втори шанс за компаниите. Ще има такова предложение, ще има и едно по-масштабно начинание. Определяне на стандарти въз основа на различни рамки за платежоспособност. С други думи, ще разгледаме какви подходи са уместни, кои от подходите работят, какви реформи са необходими и ще поискаме малко по-точна информация от държавите членки за резултатите. Колко от дълга е бил върнат обратно, до каква степен се приключват процедурите по неплатежоспособност и така нататък. Благодаря, Димитрис Пападимолис. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Домбровскис, добре дошъл още веднъж в нашата комисия. Споменахте прогнозите за растеж за 2017 година. Нека да попитам за Гърция, за моята страна. Преди два дни заявихте на заседанието на Еврогрупата, че Гърция успешно постига целите си за тази година по отношение на първичния излишък. И казахте, че комисията има прогнози за растеж в Гърция, както и прогнози за първичен излишък. Това е целта за 2017 година. Кажете точно какви са вашите прогнозни е, данни за економиката и за финансите на Гърция. И втория ми въпрос, вашия комисар, е, вашия колега комисаря Московиси каза пред няколко дни, че е необходимо и възможно да се премине към е, втора оценка на гръцката програма, както и да се премине към споразумение за гръцкия дълг, така както беше описано това в май 2016 година с участието на МВФ и се говореше и за решение за мерки по отношение на гръцкия дълг през 2016 година. Съгласни ли сте с подобни препоръки и комисията работи ли в тази посока? Нека да отговоря по отношение на положението в гръцката економика. Нашите очаквания са гръцката економика да се върне към економически растеж. Всъщност, а, а, вече има растеж спрямо предното три месече. Тази година очакваме растеж от 0,3%. До година очакваме доста стабилен растеж 2,7%. Значи виждате, че гръцката економика поема отново по пътя към растежа. По отношение на фискалната страна на въпроса, знаете, че програмите са структурирани. Очакваме още тази година гръцкият бюджетен дефицит да бъде под 3% от БВП. 2% и половина. Очакваме той да продължи да намалява и да стане 1% до година. По отношение на структурните баланси, целта за следващата година е 1,75% от БВП. Смятаме, че това напълно е постижимо. По отношение на мерките за дълга, Знаете, че още през май на заседанието на Еврогрупата се говореше за мерки по отношение на дълга, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни. Продължаваме да работим на тази основа. Разговорите за дълга ще бъдат е, в контекста на втория преглед. Естествено, трябва да подчертая, че Европейската комисия не е кредитор на Гърция. Това са другите държави от еврозоната. Значи те трябва да решат какви ще са мерките. Комисията обаче ще работи така, че да се стигне до споразумение. Благодаря. Благодаря. Моли Скот Кейто. Much, Благодаря. Бих искала да коментирам някои от е, въпросите и да помоля и комисаря е, да ги коментира във връзка с е, мерките за възстановяване и преструктуриране. По отношение на европейското законодателство, ние в моята страна ще е, е, се опитаме естествено да започнем с е, съответните мерки, но в финансовата сфера сме всъщност на трето място сред държавите членки и скоро Великобритания няма да бъде в, в редовете на европейските държави, така че най-вероятно ние ще загубим позиции и по отношение на а, Митническия съюз и по отношение на Банковия съюз. Що се отнася до а, взаимоотношенията с Европейския съюз, а, отговорните министри, в това число и Борис Джонсън, говориха по телевизията, че може би ще се опитат по друг начин да решат въпросите по време на преговорите. Така че според вас, господин комисар, кои ще бъдат предимствата и недостатъците за участие в единия европейски пазар на Великобритания и какъв вид трябва да са договореностите, към които трябва да се стремим? Както казах, е, е, Европейската комисия, естествено и останалите е, европейски партньори знаят, че единият пазар и достъпът до него и участието в него върви ръка за ръка с свободата на движение. Това е основен принцип. Така че нашият подход винаги е бил такъв и ще продължим да го следваме. Комисията се изказа съвсем ясно, че ще започнем преговорите едва след като се подаде искането по член 50 до този момент това не се е случило, така че не бих могъл да наблизам в подробни е, подробности, свързани с преговорите и предстоящите е, моменти, които ще бъдат в центъра на преговорите. Господин Анемас има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Да, добре. Е, нещата се свързват винаги с свободата на движение и вие казвате така ще стане. И така би трябвало да бъде е, е, дори в случаите, в които става дума за държави членки, които не са е, в шенгенското пространство. Надявам се, че дори да не сте спал добре тази нощ, не сутринта сте бил събуден, разтърсен от новата ситуация, в която се намираме. И така, в този контекст, както всички знаем, резултатът от изборите в САЩ ни отдалечава от опитите за стандартизация, от опитите да постигнем хармонизирани правила за всички. Макар, че първоначално искахме всъщност да избегнем именно този път, по който бяхте поели. Сега във връзка с Базел, нормите по отношение на собствения капитал ще се реформират, както и по отношение на капиталовите изисквания и хармонизацията на капиталовите норми трябваше да се интернационализират под натиска на американците. Е, аз не съм сред хората, които искат да избегнат едно такова развитие, но а, сега ми се ще да, дори да го ускорим. Е, бихте ли могли да ни кажете какво възнамерявате в това отношение? Нашата позиция по отношение на Базел отдавна вече е, е определена. Тя е потвърдена и от е, министрите на финансите на е, съвета през юли. А, имам предвид, че тя бе е, отново и предмет на е, е, потвърждение и на обсъждане преди това, естествено, на, на Екофин от миналия месец в края на миналия месец. Базел 3 ще е, е, е, постави някои е, нови капиталови изисквания, е, но не толкова по отношение на увеличаването на е, така, собствения капитал, а най-вече по отношение на риска на повишаване на чувствителността на банките по отношение на риска и утвърждаването на нови бизнес модели в тази връзка. Този подход е договорен и потвърден единодушно от министрите на економиката и финансите на Екофин. И а, именно това ще бъде в основата на реформата Базел 3. Благодаря ви. А, ние утре ще гласуваме резолюция именно по тези въпроси. Да, а, вие желаете да зададете допълнителен въпрос. Да, а, тъй като а, разполагам с още една минута. Ще е, призова е, комисията е, да се следи и контролира всичко много добре и много точно, тъй като не става дума за това да а, е, а, е, се променя абсолютно всичко в рамките на Базел 3, но най-вече да се а, е, проучи добре а, климата, атмосферата за Базел 3. И така, господин Охмарк сега ще има думата. Съжалявам, господин Хакмарк. Благодаря ви. Благодаря и за това, че сте тук. Нека да говорим за а, растежа. Европейската економика а, ще отбрежи известен ръст следващата година, но това не е чак толкова а, много, колкото бихме искали. И а, това се дължи в крайна сметка на общата а, парична и економическа ситуация, най-вече на ниските лихви колко устойчиво е това развитие. Тъй като от една страна искаме да съживим, да възстановим европейската економика чрез ниските лихви, от същото време, но виждаме, че се нарастват, набъбват разни мехури и това е негативният ефект, който може да се получи от една подобна политика. Струва ми се, че е, една подобна е, монетарна политика, е, като тази, която води ЕЦБ, всъщност не е дългосрочно устойчива и не води непременно до благоприятни последствия в Европейския съюз и в държавите членки. Така че как ще се развива освен това е, европейската економика и националните економики в Европа е, в контекста на е, новоизбрания президент в САЩ. Не смятате ли, че така нарастват рисковете и опасностите, свързани с монетарната политика, която се води в момента в Европа? Да, благодаря ви за тези въпроси. Доколко устойчиво е економическото възстановяване е, в Европа? Ние всъщност вече от 4 години отбелязваме едно, макар и не особено така съществено и убедително, а, а, възстановяване на економиката, но също времено пък става дума за едно стабилно възстановяване. Именно структурните е, проблеми в економиката налагат една такава е, монетарна политика, като тази, която води Европейската банка. Е, естествено, действията трябва да бъдат много добре премерени, много разумни и затова ние е, обсъждаме економическите е, политически приоритети на Европейския съюз. Е, ние желаем да засилим инвестициите, да ги насърчим. Липсата на, или недостига на инвестиции се отразява на дългосрочно на нашия економически и монетарен потенциал необходим ни е устойчив растеж, е, а за това са необходими е, стабилни финанси. Така че това са съществените елементи, в, е, които се разглеждат и в рамките на нашето проучване за годишния ръст, за годишния економически ръст. Надявам се, че през следващата година ще отбележим напредък. По отношение на дневния ред, на програмите ни напредваме, но естествено всички ние бихме желали да се постигне по-бърз и по-добър, по-убедителен напредък в това отношение. А това, което постигаме, е, е ограничен напредък по отношение на а, а, така, а, специфичните за страни а, препоръки и а, Естествено, това е, един много важен въпрос, който се обсъжда в разговорите с държавите членки. Европейския семестър за препоръките специфични по страни би трябвало да бъде в центъра на вниманието. Благодаря ви. През октомври вие произнесохте една ключова реч в Нью Йорк, обещахте, че ще работите за капиталовите инвестиции, ще премахнете трансграничните бариери. Това е прекрасно. Но за да има промяна в реалната економика, трябва да се разчита на управителите на активи. Но Погледнете какво става в лондонското Сити. Според някои комисията е парализирана, тя не знае какво да прави от тук нататък и вместо това работи по технически проблеми, като режимите за еквивалентност. Интересуваме защо се прави така, вместо да мислим за растежа и заетостта като използваме всички налични средства да ги постигнем, като че ли ние вървим в обратната посока. И Европейския съюз страда от някакъв регулаторен протекционизъм. Не би трябвало резултатите от Брексит да доведат до неизпълнението на една важна цел трябва да се изпълнят обещанията на господин Юнкер от преди две години и половина, защото остават още само две години и половина до края на нашия мандат. Дори не знаем къде ще е Обединеното кралство, когато изтекат те. Би трябвало целите да се постигнат колкото се може по-бързо. Предстоят изборите във Франция, в Германия, Видяхме и резултата от избора в САЩ, който може да е доста опасен. Затова ме интересува как ще постигнете резултатите по-бързо. На второ място приветствам това, което казахте за банковия сектор. Аз съм съгласна, че дискусиите по Базел може да имат отрицателни последици за европейската економика или бизнес или финансирането на инфраструктурата. Не бива решенията да се взимат прибързано или при липса на прозрачност. Какви гаранции може да ни дадете, че вашите предложения след базовските препоръки ще бъдат пропорционални и няма да заплашат общите ни цели, растеж и заетост? Благодаря ви. Първо, Съюза на капиталовите пазари. Всъщност това беше и първата реакция след британския референдум от страна на комисията. Ние излязохме със съобщение относно Съюза на капиталовите пазари. Ускорихме нашата работа и сме по-смели там, където това е възможно. Виждаме, че в случая с Брексит най-големия капиталов пазар в ЕС напуска всъщност ЕС. Затова ние бихме желали да направим Европейския съюз по-силен. Това е нашия подход. И според мен, за да постигнем резултат, трябва да сключим бързо споразумението или да стигнем до съгласие по първия набор от наши предложения. Те вече са постъпили в Европейския парламент. По някои от тях съветът вече има обща позиция, постигната още преди една година и се чака позицията на парламента за започване на тристранни преговори. Разбира се, ние можем да работим и още по-активно, за да постигнем резултатите по-бързо. Има и нещо друго, когато работим по предложението за CRR, ние трябва да мислим как ще се отрази на финансирането малките и средни предприятия и съответно инфраструктурата. Принципно ние сме още по-ангажирани с Съюза на капиталовите пазари, отколкото преди. След това за банките и Базел, аз няма да повтарям позицията, която принципно се подкрепя. На първо място трябва да стигнем до добро решение в Базел и Европейският съюз, доколкото това е възможно, трябва наистина да бъде единодушен Знаете, че комисията в Базел е само наблюдател, а не член, но ние се опитваме да съгласуваме позициите на държавите членки. За нас е важно да имаме съгласуван подход. Разбира се, че ще бъде отрешаващо значение дали се ще се постигне добро споразумение в Базел и дали то ще бъде изпълнено. Ние се съобразяваме с европейската специфика и необходимостта за финансиране на економиката. Но на първо място трябва да стигнем до балансирано споразумение. Благодаря Хосе Мануел Фернандес. Много благодаря, господин председател. Аз също исках да поздравя заместник председателя на комисията и да му задам конкретни въпроси. Първо, какво очаквате вие като растеж в Европейския съюз и еврозоната? На второ място, какво мислите за растежа в моята страна, Португалия? И какво мислите за бюджета за 2017 година? Как ще обясните съществените разлики при прогнозните стойности, разчетите и накрая какви препоръки можете да направите? Какви са вашите препоръки, така че Португалия да отбележи растеж? Имам предвид бюджета за 2017 година. На първо място, като говорим за растежа в ЕС и еврозоната, аз казах, че скромното економическо възстановяване продължава. Освен това, ние променихме до някъде прогнозите за растеж за тази година, но до някъде ги намалихме за до година. Това са сравнително малки промени. Става дума за 0,1-0,2 пункта. Иначе като цяло картината остава непроменена. Ние продължаваме с този скромен економически растеж по пътя на възстановяването. Конкретно за Португалия ние очакваме растеж под средния за ЕС 0,9% тази година, 1,2% до година. А след това какви ще са нашите препоръки за Португалия, включително и в данъчната област, ще кажа, че най-важното е Португалия да се придържа към предприятия курс и направените до сега реформи да не се връщат назад. Това е особено важно при нарастващата несигурност. Особено важно е да бъдем благоразумни в макроекономическите и фискални политики, защото знаете, че винаги при глобална несигурност хората търсят начин да се спасят. И периферните економики се оказват по-изложени на тази опасност. Така че Португалия трябва да продължава по своята фискална траектория и да продължи със структурните реформи. Благодаря, Хонас Фернандес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на заместник-председателя на комисията за неговото присъствие. Искам да поздравя и Павел Салба. Искам да ви попитам за Европейската схема за гарантиране на депозитите. Преди една седмица Европейската комисия излезе с оценка на въздействието на тази схема за застраховане на депозитите. Има разлики между пълното застраховане и застраховането на депозитите. Ме ме интересува какво е вашето мнение. Освен това, тази сутрин проведохме първа размяна на мнения по темата с докладчика Естер Деланге. Ланге. Комисията не участва в този дебат, затова и ви задавам въпрос. Какво мислите вие за това предложение, след като екипа на комисията не успя да дойде на нашия дебат сутринта? Първо по структурата на предложението за тази схема. Знаете, че комисията предлага първо да се следва подхода на презастраховането, държавите членки да използват на първо място националните схеми и след това европейските. Оттам преминаваме към съзастраховането, което означава част от загубите да бъдат компенсирани, като се изплатят незабавно от Европейския фонд за застраховане на депозитите като ще започнем с 20-25% и ще стигнем до пълно застраховане. Това е нашето предложение. Разбира се, ние сме готови да обсъдим конкретната траектория, да обясним как стигнахме от първоначалното предложение до как ще стигнем от първоначалното предложение до пълното застраховане. А що се отнася до реакцията на комисията на доклада на Естер Деланге, то този доклад излезе съвсем скоро. Ние все още разглеждаме различните модели. Но аз отговарям и на предишния въпрос сега. Със сигурност в комисията сме готови да разгледаме и компромисни решения – и така да стигнем до съгласие по тази европейска схема за застраховане на депозитите. Знаете, че това не е лесно. Точно така. Необходимо е да има компромис. Ние в парламента работим за него. Хосе Мануел Фернандес отново иска думата. Благодаря, господин председател. Въпрос, който може би е малко по-страничен. Повечето от хората в залата смятат, че върховенството на закона е нещо много важно. Знаете обаче какво казва Лонд в книгата, която току-що беше публикувана. Той обяснява там, че Франция няма нужда да зачита пакта за стабилност и растеж. Затова и моят въпрос към вас е следния, господин заместник председател. Не ви ли стана неудобно след това съглашение с Франция? или не е имало такова съглашение, защото то е в разрез с цялото ни законодателство и е всъщност противозаконно. Нека бъдем много ясни. Всички държави членки трябва да зачитат пакта за стабилност и растеж. Това се отнася и до Франция, така че не мога да правя конкретен коментар за това какво пише в някакви книги. Позицията на комисията е пределно ясна. Франция трябва да се придържа към пакта за стабилност и растеж. Ние водим много интензивен диалог с френското правителство още от встъпването в длъжност на тази комисия. Неведнъж сме посочвали, че Франция трябва да коригира своя свръхдефицит. Още до година, съгласно решението на съвета. Франция се ангажира чрез правителството си, че това ще бъде изпълнено – Освен това, сме запознати с проекто бюджета. Неговата цел е да се коригира свръхдефицита. Но сме готови да обсъдим различните мерки, свързани с бюджетния план на Франция. Така или иначе, френското правителство пое този ангажимент и ние много внимателно ще следим дали той се изпълнява. Благодаря ви. Педро Силва Перейра благодаря. Господин заместник председател на комисията, вие сте добре дошъл тук. Два въпроса. Първо, необслужваните заеми в банковите баланси. Това е нещо, което отдавна обсъждаме. През ноември мината година комисията заяви, че изготвя предложение за броя на обслужвани заеми. Вие обяснихте, че всъщност упражнявате натиск върху определени държави членки да изпълнят отправените към тях препоръки. Казахте, че търсите специфично съобразени решения, особено по отношение на италианските власти. Какво може да ни кажете за конкретните предложения на комисията? Ще има ли такива? И ще включват ли те специалните средства, така че да се реши проблема с отпадането на тези заеми от банковите баланси. На второ място, доверието в системата за спасяване на банките. Комисията има своя дневен ред за банковия съюз, говори за минималното задължение за допустима ликвидност и също така комисията е обявила, че ще има законодателни предложения през 2016 година по капацитета, общия капацитет за поглъщане на загуби. Можете ли да потвърдите обявения преди график и ако това е така, какъв е моделът, обмислен от комисията? Може би обмисляте някакво сливане между мрел и тилак. Благодаря. По първия въпрос за необслужваните заеми, Наистина, в държавите членки условията са различни, законодателната рамка също не е еднаква, но така или иначе, ние работим много активно с европейските банки, с националните надзорници, е, за да намерим решение на този проблем. На първо място обаче това е проблем, с който трябва да се заемат самите държави. И те го правят чрез различни инструменти. Някои отварят своите пазари за необслужвани заеми, това го прави Гърция, например, други пък създават тъй наречените лоши банки. Испания от своя страна въведе правила за споделяне на тежестта. Банката купува такива земи в други случаи на пазарни цени. Това се прави в Унгария. Италианската система пък използва секретизацията. Това се разглежда и в нашите препоръки, отправени към държавите. Там, както казах, се търсят специфични за тях решения, но работата е текуща. Ние освен това работим с държавите членки в Комисията за финансовите услуги, тъй като би трябвало да има един европейски подход към тези заеми. Пак казвам, става дума за текуща работа, защото тя е свързана с проблем, пред който банковите системи все още са изправени, а за ТИЛАК мога да потвърдя, ние ще представим такова предложение. И то ще бъде представено през бъдните месеци, както сме поели ангажимента. Разбира се, има разлики между Тилак и Мрел, защото Мрел се отнася към всички банки, докато ти лак само към тези, които са важни за системата. Но така или иначе е необходимо те да бъдат съгласувани, за да не се стигне до противоречия между тях. Това работим в момента. Благодаря. Кей Свинбърн. Благодаря, господин комисар. Ще говоря за МИФИ 2. Знаете, че гласувахме през 2014 година. Комисията поиска от Европейската комисия да забави изпълнението с една година. Това се случи миналата година, тъй като имаше забавяне по отношение на ниво 2. През септември се срещнахме за да говорим по нерешените технически стандарти, например по отношение на ограниченията на позициите и някои видове облегчения. Мнозинството от нашата комисия иска регулаторни технически стандарти да бъдат прияти през януари 2018 година. Мислите ли, че ще може да приемете тези стандарти преди края на тази година или ще искате допълнително забавяне по отношение на текста на първо ниво? Както знаете, по отношение на директивата MIFID 2, вече имахме забавяне. Вероятно трябва да се опитаме да избягваме допълнителни забавения. Ние смятаме, че това е напълно постижимо. Надяваме се да приемем а, двата оставащи стандарта относно дериватите съвсем скоро, за да може MIFID 2 да може да започне да се прилага в началото на 2018 година. По отношение на стандартите за ограниченията на позициите, по тях много се говори. Ние имахме специална среща посветена на този въпрос. Комисията смята, че предложението на ЕОЦКП установява точното равновесие, обективно е. Видяхме и позицията на парламента. Търсим най-добрия път напред по отношение на максималната експозиция, по отношение на ограниченията на експозицията за храните. Трябва да се намери точното равновесие и тук. От една страна казваме, че искаме да се борим с спекулацията, от друга страна обаче чуваме позицията на ограничението на сдруженията на, на фермерите. Те ни казват, че нашето предложение им пречи в тяхната дейност. И пречи да обезпечат своята дейност. Пречи им освен това в процеса на намаляване на риска. Така че това трябва да се вземе предвид, когато изготвяме нашите нови предложения. Така или иначе, работата тече. Надяваме се, че ще успеем да установим едно добро равновесие. Благодаря. Много благодаря. Ние знаем, че парламента ще се обърне към вас съвсем скоро по този въпрос. Ние разговаряме по темата, ще ви дадем информация съвсем скоро. Много е важно да имаме мнозинство, което да е за, а не против. Естествено, че трябва да се е, вземе предвид последното предложение за актуализация, а то е доста сложно и е свързано с е, чувствителни аспекти. Има е, удължаване за хеджирането, така че ще видим какво ще стане с някои категории пазари. Перваш Берес. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Искам да ви попитам за сливането между Лондонската фондова борса. Започвам а, отново. А, е, искам да ви попитам за сливането между Лондонската фондова борса и Deutsche Börse. Вашата колега госпожа Вестагер разглежда това сливане от гледна точка на конкуренцията и тя каза, че ще проучи това сливане, ще види какво се е случило, независимо от това дали ще има Брексит или не. Макар, че конкуренцията е много важен аспект, тук има и други аспекти, които трябва да бъдат анализирани и то много подробно. Например, регулаторната рамка, регулаторното измерение и надзорното измерение. Госпожа Вестагер като че ли се преструва, че цялостната рамка не съществува. Ако това сливане се осъществи, това ще бъде най-голямата инфраструктурна компания в отрасъла. Капитализацията ще възлезе на 25 милиарда евро. Няма друга подобна компания, друго подобно дружество на, на, на европейско ниво. Не знам дали можем да игнорираме Брексит и да кажем, ще следвате правилата на единния пазар. Особено като се има предвид а, системния характер и, и мащабите на това сливане. Сделката беше приета от Лондон възоснова на искането регулацията да се извършва в Лондон. Тук ще се намеси регламента ЕМИР и съответно Европейския съд ще има право да се произнася. Така че за Великобритания всичко това ще е много сложно. От гледна точка на надзора това е дружество с системна важност и то няма да бъде под надзора на Европейския съюз. Какво ще направи комисията? И тук отново казвам, не трябва да се гледа само конкуренцията, трябва да се гледа цялостната картина. Какво ще е въздействието върху европейските финансови пазари вследствие на това сливане? Комисаря, по отношение на сливането на лондонската фондова борса и Deutsche Börse, трябва да кажа, че тук е, основната генерална дирекция е тази на комисар Вестаге. Сливането все още е обект на проучване, не са взети решения. Ние сме напълно съгласни, че тук не става дума само за аспекти на конкуренцията. Има и други рискове, Например, финансови рискове, рискове с финансовата стабилност, има регулаторни аспекти и съответната генерална дирекция ФИСК ще даде своя принос в това отношение. Но, в крайна сметка, решението ще се вземе от GDCOM или ГД конкуренция по-скоро. На този етап не мога да ви дам повече информация, тъй като комисиите все още работят. Искате втория въпрос. Благодаря за този отговор, господин комисар, но искам да кажа, че не съм доволна. Мисля, че заместник-председателите и даже господин Юнкер трябва да разгледат този въпрос целият колегиум трябва да се намеси. Аз е, имам пълно доверие на госпожа Вестер по отношение на конкуренцията, но тя няма компетенции, що се отнася до регулаторната страна на, насливането сливането. Или по отношение на рисковете за стабилността на пазара. Те са точно толкова важни. Вие сте заместник председател, който отговаря за стабилността на пазарите и може би трябва да поискате становището на Европейския съвет по системния риск или пък на ЕЦБ? Комисаря, още веднъж. Естествено, че знаем, че в това сливане има неща, които не се свеждат само до конкуренцията. Правим оценка, търсим най-добрия начин да се процедира и при всички положения ще вземем преди вашите тревоги и ще се опитаме да откликнем. Благодаря, господин Тойрер. Благодаря, господин председател. Току-що бе е, споменато името на е, комисаря Вестагер. След е, решението на комисията във връзка с Apple Ирландия, близо 200 фирми се обърнаха към САЩ да се предприемат някакви действия срещу Европейския съюз, най-вече в контекста на Базел. Започнаха сериозни <laughs> разговори с САЩ по този въпрос, така че един или друг е, е, така наш партньор в САЩ е, прояви дори известна задоволство и каза, добре, сега вече ни е ясно откъде започват, така да се каже, увеличенията на капиталовите изисквания. Щом искате е, така да се действа, добре трябва да се освободят съответните дялове, е, да се сложат на пазара, е, така че те да бъдат на разположение и на конкурентите. И като имаме предвид и всичко, което се случва в САЩ, най-вече днешния резултат от избора и това, което каза Даналд Тръмп, на първо място е Америка, е, би трябвало, струва ми се, в рамките на Европейския съюз да се направи една оценка. Е, е, за да видим дали малко не сме попрекалили с регламентирането, не трябва ли в крайна сметка да се приземим отново и да се приближим до реалността? Не трябва ли е, комуникационната ни стратегия да бъде малко подобрена? Е, видяхме, че в, случая Apple в Ирландия но очевидно имаше е, доста въпроси, които трябваше да бъдат доизяснени. Още повече, че в Базел, където има не само една, а повече е, държави членки, е, представени в комитета, няма единно мнение по редица от въпросите. И в този смисъл мисля, че трябва комуникационната ни стратегия да бъде много по-добра. Благодаря. Okay, uh... Нека да отговоря. Имаше няколко въпроса във вашето изказване. В случая с Apple. Да, това е случай на държавна помощ. На това дружество са дадени а, селективни предимства и чрез данъчно постановление то е плащало много по-малки данъци от тези по силата на стандартната корпоративна данъчна ставка. Това са предимства, отново казвам, селективни по своя характер, ползи, Често се казва, че става дума за данъчна политика, че ние се изправяме срещу данъчните закони на Ирландия. Това не е така. Всъщност комисията казва, че Apple трябва да плаща по силата на ирландския корпоративен данък. По отношение на Базел, Мисля, че два пъти вече се произнесох, нямам какво толкова да кажа. Остава ми само да се съглася с вас, че е много важно да говорим с един глас в база. И ние се опитваме да постигнем това. По въпроса дали някой път не стигаме до свръхрегулация, това е и целта на нашето начинание, по силата на което призовахме да се дадат доказателства, а именно да се види въздействието на всичкото законодателство, прието след кризата, откакто кризата избухна, за да видим дали не може да има съпоставими резултати, които да се постигнат с по-малко регулация да видим дали не може да има съразмерност, особено що се отнася до МСП. Може ли, например, изискванията за отчетност да бъдат намалени или оптимизирани в рамките на различните регламенти? Сега нашето искане, нашата молба за доказателства, за информация вече е получило необходимите отговори и сега ще запитаме започнем да интегрираме резултатите от това начинание в законодателните предложения, например по отношение на регламента ЕМИР, това, което се готви. Отново казвам, тук не става дума за подкопаване на нашата законодателна рамка. Много е важно да се гарантира финансова стабилност. Не. Има обаче някои места, в които можем да имаме целенасочено подобрение и да имаме съразмерност. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Мисля, че така можем да приключим този толкова ползотворен разговор. Аз ще се възползвам от тази възможност да повдигна един въпрос, който се появи в връзка с разговорите за единия надзорен механизъм или ЕНМ. Мисля, че трябва да ви обърна внимание, тъй като комисията е за преглед на втория стълб и а, е, този преглед а, е, сега ще доведе до някакво положително решение, макар че не знам дали ще има е, допълнителна яснота. Тук става дума за комуникация, освен това за оповестяване, е, пред пазарите, има разлика между изисквания и насоки. Знаете, че има национални пазарни органи, които могат да използват различна е, информация. Например, по отношение на регламента за пазарните злоупотреби има обща рамка, но тя понякога се прилага по различен начин. Ако един буфер се оповестява в една страна, но не в друга, въпросът е дали той остава буфер. Затова искам да попитам дали комисията и ЕЛЦКП не могат да допринесат за единното прилагане на реформата на втория стълб в Европейския съюз и в Банковия съюз. Това е въпрос, който повдигам. Няма нужда сега да ми отговаряте. Мисля, че трябва да се възползвам от възможността, тъй като и в разговора с Даниел Нюи стана ясно, че тя е съгласна, че има подобен проблем. И трябва да се опитаме да а, решим проблема. Искате ли да отговорите? Моята реакция ще бъде трябва да се опитаме и ние се опитваме в рана е, законодателния пакет, действително да засегнем и този въпрос и да дадем отговор. Е, добре, тогава е, можем да приключим с работата за днес. Благодаря много на заместник председателя на Европейската комисия, е, господин Домбровскис. Ние е, утре ще продължим е, работата и ще гласуваме именно и по е, нашата резолюция във връзка с Банковия съюз. Така че изключително полезен бе този разговор за нас именно в този момент. От една страна изразихме и всички така, наши тревоги, засегнахме ги, чухме и отговорите на комисаря Домбровски. От друга страна обаче получихме и така, отговори, които